Добро утро, колеги. Повечето вече виждам, че са пристигнали постепенно. На 12 ноември дневният ред беше изпратен на всички членове на нашата комисия. Имате ли възражения срещу дневния ред? Виждам, че няма. С което преминаваме непосредствено към нашата работа по същество. Първо да ви запозная с езиковия режим. Сега няма да изчета езиците, на които ще се предоставя превод, но са предвидени много езици. Бих искала да ви припомня да си приготвите вашите карти за гласуване тъй като ще започнем с гласуване. Приключване на сметките на Европейската служба за подкрепа в областта на обежището ЕАЗО. Докладчикът не е тук, така че можем да преминем директно към гласуване. Става въпрос. Ще гласуваме за приключване на сметките. По принцип, естествено, даваме думата на докладчика, ако има какво да каже. Ако няма, бих искал да ви помоля да преминем към гласуваме. Кой гласува в подкрепа? За. Гласуваме електронно. Можете да гласувате. Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. 14 за, 3 против и 1 въздържал се. Gut, dann kommen wir zur Discharge 2018. Преминаваме към освобождаване от отговорност 2018 година. Темата е смесените съвместните предприятия. Благодаря на господин Пелц от сметната, на госпожа Пелц от сметната палата. Първо господин Броджински ще се изкаже за чисто небе, горивните клетки, термоядрения синтез, а след това господин Легутко. Илдико, имате думата. Търсих ви в залата. И разбира се, много благодаря за уводните думи по темата. Yes. Yes. Uh, normally it should be es noch Schwierigkeiten? Благодаря, госпожо председател. Uh, за съжаление, имам технически проблем с моята PowerPoint презентация. Не знам дали ще може да започнем без презентацията. Ich stelle jetzt einfach erst einmal die äh, Chefs der jeweiligen Joint Undertakings vor und vielleicht. ръководителите на, на съвместните предприятия, докато намерим е, техническо решение. Господин Йоханеш Феймър е сред нас и той ще ни представи Аксел Клайн и естествено, разбира се, ще дадем думата на нашите докладчици, на докладчиците в Сянка и ще имате възможност да задавате въпроси, ако имате такива. Мога да започна презентацията вече на екрана. Чудесно, много се радвам. Елодико от Спелц, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател, за това, че ми предоставяте възможност да представя годишния доклад за освобождаване на съвместните предприятия за 2018 година. За първи път ние изготвихме консолидиран доклад за всички съвместни предприятия. Това е структурата. Първа глава. Представяне на предприятията. Втора глава представяме общите резултати от одита и трета глава представяме нашето становище, нашите наблюдания и наблюдения по отношение на съвместните предприятия. Всички доклади са публикувани на нашата интернет страница през ноември месец. Какъв е нашият мандат? ние отговаряме съгласно член 287 на договорите да разгледаме сметките на съвместните предприятия. Като разбира се, проверяваме законосъобразността и коректността на всички транзакции. Съгласно член 287.1 ние изготвяме независим одитен доклад, който се изготвя от външен независим одитер. За всички съвместни предприятия ние разглеждаме и наблюдаваме, анализираме качеството на одитната дейност във всички рискови дейности. Съвсем на Кратко ще ви представя тези предприятия. Всички знаем какво е- представлява едно съвместно предприятие. Това са европейски публично-частни партньорства в научно-развойната дейност в държавите членки те играят много важна роля в рамките на научно-развойната политика на Европейския съюз в специфични аспекти, като си сътрудничат и с различни промишлени сектори. Съгласно член 287, 187, те са създадени. Това въжи за, тер... за Евратом. Общият бюджет за 2018 година за тези предприятия възлиза на 2 милиарда евро, което съответства на 1,5% от общия бюджет. Седемте съвместни предприятия оперират в рамките на Хоризонт 2020 година горивните клетки водорода оперират в рамките на Евратом. 795 милиона евро са заделени за тази дейност. общият персонал за 2017 година е 676. Всички партньори съвместно са предоставили 4 милиарда евро, което съответства на 1,7 милиона евро в нефинансови вноски. 2,3 милиарда евро в нефинансови вноски, в допълнителни а, дейности извън а, конкретния оперативен обсек на съвместните предприятия. Що се отнася за оперативната ставка на FP7 и TEN10, изпълнени са 97% от целите в финалната фаза на програмата а както по отношение на целите на програмата 2000, Хоризонт 2020. като бяха добавени допълнително 39%. Сега конкретно какво наблюдавахме ние? Знаете, че се издават одитни становища относно а, законосъобразността на а, а, финансовата дейност, трансакциите в рамките на финансовата година 2018. Пълно. Първо, надежност на сметките. Както вече казах, за 2018 година ам, беше извършен независим одитен а, одит като се спазват международните одитни стандарти, което гарантира, разбира се, надежността на нашата работа, както и надежността на а, сметките на всички съвместни предприятия. Второ, регулярност и законосъобразност на трансакциите. Ние а, проверявахме а, вътрешни, системите за вътрешен а, контрол, както и административните оперативни процедури, а, както и а, направихме проверка на плащанията и приходите, както и беше изготвен план за последващата одитна дейност за Хоризонт 2020 година. И не на последно място, разбира се, беше изчислена и коефициента на грешката за рамкова програма 7, както и Хоризонт 2020 година. Що се отнася до транзакциите по годишните сметки, можем да кажем, че те са законообразни и регулярни във всички материални аспекти, което означава, че становищата, одитните становища за всички съвместни предприятия са надлежни. Между впрочем, Европейският съд отбеляза положителните мерки, и стъпки предприяти за подобряване на дейността, на управленческата дейност на тези а, е, предприятия. Както знаете, през ноември 2016 година е, беше а, е, прията новата а, линия за ИТА, която ще се прилага до 2025 година. А през 2035 година би трябвало да завърши цялата фаза по изграждане. Термоядрения синтез на енергия съвместното предприятие разполага с 13 милиарда евро, като вече 6,6 милиарда евро бяха одобрени от Европейския съвет през 2010 година. Разбира се, че ние обелязваме в кои области би следвало да се извърши подобрение, което а, обаче не засяга всички одитни становища. Тези области ние представяме в нашия доклад, като например на ниво изпълнение на проектите, бюджетното планиране и управление, вътрешния контрол, здрав финансово, здравото финансово управление, както и по други хоризонтални теми. Това е всичко по този доклад. Благодаря за вниманието ви. и Очаквам с нетърпение въпросите. Много ви благодаря госпожо Пелц, за това, че представихте вашия доклад. Аз представя, предлагам първо да дадем думата на Барт Дубиквик, за да ни представи съвместно предприятие термоядрен систес за енергия. Thank you very much. Also, thank you for the members of благодаря много. Благодаря на депутатите и на членовете на вашата комисия, че ни дават възможност да представим нашия проект. Ще се спра на нашите постижения и също така причината, поради която Европа се концентрира върху тази тема. Три основни теми има, причини. На първо място конкурентоспособността. Трябва да сме сигурни, че Европа води в това отношение. На следващо място сигурност на енергетиката. Ако може да произвеждаме повече енергия, тогава ще сме по- а, сигурни. И на трето място, разбира се, устойчивостта. Имаме цели за устойчивото развитие и искаме да повишим вече поставените нива до 50-55% и определено горивните клетки и водорода са една важна технология, която ще ни помогне да постигнем тези цели. Тази технология няма каквито и да било емисии. Всичко, което излиза накрая е вода. И така, петте цели получихме от парламента и тук в зелено ги виждате производството за офисите, за домовете, критичните суровини и също така използването на водорода като начин за съхранение и хармонизация на мрежата. Публично-частно партньорство сме. Три партньора имаме. Hydrogen Europe, 150 предприятия и тук е много важно да спомена, 50% от тях са малки и средни предприятия. Ще видите, че 30% от нашия бюджет всъщност отива към малки и средни предприятия. На следващо място имаме а, научните изследвания, около 80 членове в научни центрове навсякъде в Европа, както и Европейската комисия. Говорим а, за енергетика, транспорт и хоризонтални въпроси. Сега а, имаме 246 проекта, подкрепени а, с 950 милиона евро от а, обществени а, бюджети и също така а, от а, частна страна имаме малко повече, отколкото от публичната часа, е, страна. Имаме и пътна карта и а, така стигнахме до петте важни заключения, че водорода може да допринесе за 560 милиона годишни допълнителни а, средства и да създаде 5,4 милиона а, допълнителни работни места. Не работим всичко това а, сами, работим а, в а, сътрудничество, беше споменето това и в а, съобщението от G20 а, за това, че водород играе изключително важна роля. Стойността на нашия проект е все по-нарастваща. Ние показваме първата секторна интеграция, където енергетиката и транспорта работят заедно. Например, имахме кораби или автомобили, в същото време затопляне на училища и всичко, което се произвежда в рамките на островите. Това беше признато и публикувано също в Financial Times. Times и започнахме 2016 година. Работим с повече от 94 а, региона, за да покажем къде е потенциала за финансиране, как да се разработят техните а, пътни карти и също така как да се включат и а, промишлените предприятия. Когато говорим с тези региони, те казват, следващите 5 години искаме да инвестираме 1,5 милиарда евро те имат различни, разбира се, нива на амбиция, но една от амбициите а, от а, няколко големи региона а, беше казано, искаме да направим водородна долина и а, да включим а, това като тема. И така в Северна Нидерландия имаше а, такъв проект, така че може би ще създадем европейската водородна а, долина, така както в Съединените щати има Силициева долина, тук в Северна Нидерландия, в Северна Европа да създадем такава долина. Партньорствата се осъществяват заедно с регионите и някои от регионите вървят с различно темпо. 40 от тях направиха това партньорство за долината с в Нормандия, от Испания регион и от, от Алпите регион се включиха сред тези, които участват в това партньорство. Идеята е да обменим това, което сме научили, за да можем да вървим по-бързо с приложението. При производство на водород имаме 32 проекта, 100 и 30 милиона. Виждате червените точки, много а, силен спад на разходите за киловатт и говорихме през 2011, сега можем да говорим дори за гигаватт. Това, което се случва, е, че миналата и тази година а, с падащите цени имаме и нарастващ капацитет и така Shell и други големи предприятия в стоманата индустрия използват тези технологии и въвеждат в своето производство, за да имат зелена енергетика. И така а, ние създадахме тази схема за гаранция за происхода. И така говорим за различните степени и различните цветове. Имаме споразумение с промишлеността за това какво е определението. Европа води в тази технология. Имаме 3 годишна преднина. Виждате тук визуализация на патентите. Виждате зелените точки в Европа е по-голяма, отколкото останалите, Япония и Съединените щати, трябва да продължим с тази, тези усилия. 40 гигавайта е следващата амбиция по транспорта. Работим в най-различни модалности на транспорта. Няма да навлизам в подробности няколко а, примера все пак започнахме работата си с 1,5 милиона и стигнахме до 500 милиона и имаме 12 смесни предприятия в момента, които работят по водородното гориво. Един от нашите автобуси получи награда за най-добър автобус през 2019 година. Ван Хол, белгийска предприятие, което работи с а, такива автобуси за, с водородна енергетика. Молба от председателката малко по-спокойно да се говори, за да има повече а, възможност за превод. И така започнахме тази инициатива, а, която в момента доведе до съответните резултати. В 2016 година започнахме с инфраструктура в това отношение и в благодарение на този ранен старт през 2016 година сме натрупали доста експертни знания и подпомагаме други части на света, като Калифорния, Корея, Япония, за да изграждат такива структури. Най-голямата най-голямото място за производство а, на, за презареждане е в Дания, тук в Европа. Виждате и колко са и станциите, директивата АФИТ, 100 и 850 а, заредни станции трябва да се включат в срок, така че имаме да догонваме тук при затоплянето и охлаждането. Тук искам да се спра на няколко възможности това да има такава технология в домовете. Няколко проекта за научни изследвания в момента текат и националните правителства ще поемат оттам нататък, за да се въведат тези технологии. После по темата за безопасност. Ние обучаваме пожарникарите, за да знаят как да се справят, ако в случай на инцидент. Говорим и обучаваме също така и студенти, ученици и деца, тези, които ще използват технологията в бъдещето. Започнахме и с един панел от експерти, които, в който се споделят а, научените а, полуките, а, уроците от това, което сме а, постигнали. Виждате и в Източна Европа а, действаме там. А, показваме тези автомобили а, и за да видят и те каква е технологията, защото става въпроси за източна Европа, не само в Западна Европа. Има много добри движения в това отношение. Последния ми слайд съчетаването ни с другите инструменти. Тук са двата примера за преминаване на железопътен транспорт, къде трябва да се вложат средствата. Започнахме и с чисто небе. Виждате и горивните клетки е, и водорода в е, това отношение и старта на съвместни проекти и там. Тук имаме и 225 автобуса, които сме подкрепили в един проект – много е добре да се види съчетаването на всички финансови инструменти, защото има регионални, национални средства и европейски проекти, всички заедно съчетани в един проект. So, Dank. Много ви благодаря. Вие бяхте истинско предизвикателство за устен превод. Благодаря ви за вашето въодушевление и ангажимент по отношение на вашата дейност и вашето съвместно предприятие. А сега господин Шоймер има думата. Добре дошъл сред нас. Е, Казвам се Йоханес Швимер и аз съм директор а, на сместно предприятие развитие на термоядрената енергия. Искам да благодаря на председателката и на цялата комисия за възможността да ви представя напредъкът ни по отношение на ИТЕР и разбира се съм на разположение да отговоря на вашите въпроси. Наистина в аудиторското становище има параграф за обръщане на внимание, за който ние сме благодарни на Сметната палата. Тук трябва да подчертаем и сложността и мащаба на проекта ИТЕР – и за това бихме приветствали едно становище дори и с квалификации Много основателно в доклада на Сметната палата е посочено, че е, отправната точка за анализа е, вече се измества от е, първоначално 2015 до 2020. Ние сме убедени обаче, че ще успеем да приключим строителството без да се включват някои извънредни фактори. Трябва да посочим като един такъв фактор излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, което ще има отражение след 2020 година. наличните ресурси, така както са планирани и заложени в бюджета, ще бъдат изпълнени необходимите дейности до 27 година. Разбира се, има и много рискови елементи, свързани с строителството на толкова голям и толкова сложен проект като ИТЕР. Това е посочено и доклада на Сметната палата, въпреки че ние полагаме всички усилия, за да намалим риска. За няколко думи за нашата дейност – Миналия път, когато говорих, председателката на комисията, госпожа Гресли, каза, вижте, не ни казвайте какви са машините от първо и второ поколение, а говорете за финансови резултати. Все пак не мога да устоя. Това е термоядрения реактор, който е от руския тип токамак с бобинни магнити, за да се създаде тороидално поле и е, да се започне процеса на горене. Обедени сме, че е, нашия реактор ще получи, е, ще постигне резултатите и ще се създаде необходимата плазма. В край на краищата плазмата е най-разпространената форма в, на материята в Вселената. Слънцето, други звезди са съставени от плазма но не може да се е, сложи просто в бутилка и да се ползва като енергоисточник. Е, дори е, и в нашия проект, в Токамак, в, в ИТЕР, астрономите все още не разбираме изцяло какви са процесите, които протичат в плазменото състояние и за това ние го изследваме. В Южна Франция е нашата площадка. Виждате сравнението как изглеждаше преди една година и как изглеждаше миналия месец. Този месец вече слагаме покрива на сградата. В социалните медии дори можете на живо да видите как се слагат панелите на покрива. Над 2000 души работят на строителния обект така че ние имаме добър напредък, много впечатляващ, като имаме предвид, че тук имаме ядрена установка. В оранжево са посочени тороидните магнити, които поддържат а, а, плазмата в а, камерата. Това е самия магнит. През ноември миналата година беше завършена основната част на реактора с горивната камера в стоманена обвивка. Вече всички връзки са изведени. Това е една много напреднала технология за свръхпроводници, която със сигурност ще има и други приложения. И Виждате е, пръстените, е, те са в е, лилаво. Това са полоидните магнити, които са хоризонтални и опасват цялата горивна клетка. През 2017 година бяха произведени тези 30 тонни полоидни магнити в, в калараж 30 метра диаметър Твърде сложна беше доставката, защото не можеха да бъдат доставени на части. И още нещо във връзка с а, разширения подход. Ние сътрудничим с а, Япония. Термоядрения а, синтез е основата на реактора от типа а, текама, Токамак. А, работим съвместно с а, Японското Министерство на научните изследвания. Ето как изглеждаше обекта преди една година и сега. Е, това оборудване вече е почти завършено и може би първата плазма ще бъде произведена след не повече от една година. Това е, показва и възможностите ни да изграждаме е, термоядрени реактори. Много голямо е въздействието на инвестициите върху иновациите и технологиите. Ние насърчаваме различни е, предприятия и производители е, да внесат като апортна вноска е, различни части от оборудването. Продължаваме да инвестираме за иновации в европейските предприятия, което има много голям нетен принос вложените парични средства имат много голямо въздействие върху економиката като цяло и по-конкретно върху инфраструктурата, защото тя сама по себе си е, е новаторска. Изключително важно е тясното ни сътрудничество с а, производителите, не само големите, но и малките и средни предприятия, около половината средства в момента се влагат в строително-монтажни работи, но след като приключи строителството, до една четвърт ще спаднат тези разходи. Обръщаме внимание и на малките предприятия. Имаме сътрудничество с четири по-малки компании, които работят и като доставчици на оборудване за по-големите. В парламента а, януари беше организирано посещение а, при нас. А, това е един новаторски а, проект, а, който събуди много голям интерес не само сред членовете на Европейския парламент, но и по-широката общественост в Европа и в света. И в заключение, Ние приветстваме аудиторското становище на Европейската сметна палата за 2017 година, което е дадено без резерви и условия. Пейзажът се мени на всеки 3-4 месеца, много динамично се развиваме. Работим в тясно взаимодействие с различни производители, агенции и страни по света. Вървим по график – вече сме на критичната фаза от цикъла на развитие. Миналата година се опасявахме, че ще има закъснение в строителните работи. Имаше известно е, забавяне с е, производството и доставката на магнитите, както и е, удължаване на сроковете в сътрудничество ни с Япония, но е, наваксваме. Да не забравяме, че проектът ИТЕР е мирен проект. Използване на термоядрената енергия само единствено за мирни цели. Ще е, използваме пълноценно всички Предоставени ни е, средства, за да продължат строително-монтажните работи и да подобрим вътрешната ни организация на работа. Преди две години отпразнувахме 10-та годишнина на нашето е, смесено предприятие. Почнахме почти от нулата, но темповете на растеж бяха много бързи и затова сега вече сме в фазата на съзряване. Мисля, че е добре да завърша с този извод и да ви поканя да задавате всякакви въпроси. ви благодаря, господин Швемер. С вашата презентация вие ми припомнихте началото на този проект. Тогава задавахме съвсем различни въпроси сега, разбира се, ние с огромно любопитство наблюдаваме вашето развитие, как се променят нещата. Така че радвам се, че все пак се е стигнало до този етап. И това се дължи, разбира се, и на вашите сътрудници. А сега давам думата на Аксел Крайн за а, Чисто небе 2, Clean Sky 2. И с а, така ще видим как ще е, работи сътрудничеството между първата и третата презентация, защото авиационният сектор е един от най-големите. Разбира се, ще разгледаме и въпроса за финансирането. Господин Крайн, имате думата. А, Мартина също ще се изкаже. Питешен. Господин Крайн, имате думата. presentation seems to be not up yet. Uh, Все още не е качена презентацията. Аз ще започна въпреки това. Доброто на всички. Благодаря за поканата ви към нас. Аз съм отскоро в този процес и искам да ви кажа, че благодаря за взаимоотношенията с парламента до момента и аз участвам това е първата дискусия, в която участвам за освобождаване на съвместните смет е, предприятия. Ако може втория слайд, ако обичате. Интересно е да се чете. Какво има тук? Между впрочем, презентацията беше е, много хубава, предишната. Ето това е нашата презентация. Благодаря ви. чисто небе е смесено предприятие, което, участ... което разполага с 4 милиарда евро и е публично-частно партньорство. Виждате, нашите екологични цели са да отделяме между 20 до 30% по-малко въглеродни, а, въглероден двуокис, 20 до 30% по-малко азотни окиси и 20 до 30% по-малко шум. Разбира се, за целта ние се насочваме към нови технологии, нови конфигурации на нашите машини, нови структурни концепции, нови системи, така че а, ние обхващаме различните дисциплини в нашата работа за да изпълним а, основните си цели. Кои са нашите участници? Виждате, много голям брой различни участници, като се започне от университети, изследователски центрове, МСП и а, се стигне до промишлени, а, а, промишления сектор. А, работим в а, 28 страни в цяла Европа над 500 партньори. Получили сме 275 безвъзмезни помощни. И разбира се, работим с различни региони в Европа, като ги подпомагаме да постигнат техните цели за интелигентна спецификация. Работим, като ги предоставяме техническа подкрепа, а, помагаме да използва структурните фондове а, за постигане на техните различни цели. 70% от финансирането на програмата е от а, отворени покани. Както казах, участва много голям брой МСП в нашата дейност. И за първи път, разбира се, работим и сътрудничам тясно в рамковата програма и с а, комисията. И това е едно много здравословно сътрудничество, както аз го наричам, защото всички дружества имат право да участват пълноправно и да се възползват от участието си в нашето съвместно предприятие. Разбира се, всички тези участници допринасят за разрастването на общия европейски авиационен сектор. Ние сме разпространени навсякъде в Европа, от Португал, Португалия до Латвия, от Франция до Полша, Чешка република, Гърция, така че много се радваме на ангажираното участие от цяла Европа. Това е техническия прогрес, който се опитвам да представя посредством няколко примера. Шест такива съм избрал за техническите програми. Е, виждате задвиждаш, задвижващи елементи, като а, подобряваме задвижващата ефективност. А, това е ляво горе примера и това са различните етапи на програмата, първоначалната технология и нейната готовност, когато започна програмата беше ниво 2 а след това видях, че ние се стремим към ниво 5, с което показваме окончателния демонстрационен модел, който е реалистичен. И според нас това е наистина крегърен камък в авиационното развитие. През 2019 година беше изготвен критичен преглед и моделът ще бъде разработен през следващата година. Има и много друго такива, такива примери, където започваме с различни поколения на двигателите, на турбините. Е, през 2018 година започна с дизайна на новия самолет и а, през 2022 година ще приключи. Друг пример е нов вид новаторския пилотна кабина. Идеята е да се оптимизира кабината, кокпита а, от различни аспекти, от аеродинамични аспекти, както и от гледна точка на безопасността. Други примери, които съм предвидил в долната част на таблицата, електрически крила. Ние се разработваме повече модели възоснова на електричеството, като се, ще бъдат вградени много повече електрически системи в самата машина, в самото, в самия самолет. А сега Относно статистиката, тъй като това е важен въпрос, за освобождаване на нашите сметки, виждате за 2018 година а, нашите а, поети задължения, както и плащания са почти а, уеднаквени. Ангажиментите са приключили 100%. А, малко по-долу можете да видите апортните вноски, нефинансовите вноски. както и европейското финансиране за членовете 1,220 милиарда. Разбира се, имаме и нефинансови вноски от частните, частни нефинансови вноски за 2018 година са 507, а пък ние сме постигнали невали нивото от 1233, което е много добро постижение. Какви са нашите резултати? Като погледнем цялостното финансиране на програмата, кривата на този слайд се развива много добре, като започваме през 2014 година бавно и след това стръмно се покачва кривата така че виждате в края на 2018 година сме постигнали почти 43%, сме разходили от нашите ресур, ресурси и се придвижваме към ам, финалната фаза на програмата. И разбира се, през 2023 година нашата амбиция е да представим, да демонстрираме всички тези технологии с а, м, тестови полети. 2020-2021 е пика и след това вече накрая леко а, се спада. Сега, що се отнася до препоръките на одитния доклад за системата за вътрешен контрол, то ние работим, разбира се, с различни, в различни аспекти. Работим с комисията за вътрешните системи за управление, коефициента на а, грешката е малко по-малък от 2%, което означава, че всички а, контролни механизми работят а, на техническо ниво, на административно ниво, което е много важно, разбира се, за доброто управление и отчетността на нашата програма. Как ще се развият нещата за бъдеще? Както Барт посочи, ние започнахме да си сътрудничим с съвместно предприятие горивни клетки и водород. И това е много важна пресечна точка, която разбира се ние желаем да задълбочим това сътрудничество. Това е амбиция на комисията. Знаем зеленото споразумение, климатична неутралност до 2050 година, но разбира се и Европейския парламент е много амбициозен. Само преди няколко дена той апелира към спешност в клим... по въпросите на климата. Така че нашите цели са да постигнем революционни резултати посредством чисто небе 2, да преминем на следващо по-високо ниво. Разбира се, това са много амбициозни цели за което се нуждаем от нови технологии. Много благодаря на нашите приятели и сътрудници от Excel и от други е, съвместни проекти, инициативи в Европа, на всички държави членки, за да оптимизираме общите ресурси към тази обща цел. Не се нуждаем от еволюция. Нуждаем се определено от революция. Ние имаме вече дискусии с нашите частни акционери и членове. И всички са на едно мнение, че като обединим силите относно а, а, производствения а, процес, а, както и подобряване на а, оперативното производство. Възможно е да постигнем до тези цели, но трябва всички да обединим усилия. Благодаря ви. Ganz herzlichen Dank. Äh, Много ви благодаря, господин Крейн. Сега първо докладчиците имат думата, а след това Мартина. Change, running... Съжалявам за това, че се налага тази промяна, но трябва да а, тичам към комисията ИТРЕ. И аз ще говоря а, по тази тема с генералния директор. Много се извинявам, много се извинявам, че искам преди него да се изкажа. Благодаря ви много за отстъпката. Уважаеми а, колеги, за мен смесените предприятия СП наистина създава добавената стойност за Европа, за а, рамковите програми и за Хоризонт 2020. Тук не става въпрос за а, събиране на финансови средства, а знания в Европа. Така че аз споделям мнението, че СП допринасят за економическия растеж и заетостта в Европа. Наистина трябва да има и други начини за мобилизирането на този фрагментиран пейзаж в Европа и да се обединят и накарат заинтересованите страни да работят заедно. Това е най-добрата цел, най-добрата визия, която ние споделяме в рамките на СП. Надявам се, че те всички извличат своите полуки. Ораторката се извинява, че говори бързо, тъй като а, не иска да отнема много време. Работя по тази тема в последните години и зная, че всяка година има нови и нови полуки. Виждам, че сътрудничеството с Сметната палата дава по-голяма степен на яснота и видимост на разходването на европейски средства, като например разходите за пътуване, за командировки, на постоянен състав и така нататък. Но все пак се вижда, че трябва да има подобрения. Позволете ми да задам няколко въпроса. Първият въпрос е към сметната палата палата. Виждам, че има методологическа слабост за изчисляването на процента грешка. Това е нещо идентифицирано. Сметната палата. Дали сте се свързали с всички СП, за да уточните една обща методология, която да се използва от всички и ако не сте го направили, планирате ли да го направите и кога? И след това имам въпрос към всяко СП. На първо място термоядрения синтез. На първо моят въпрос е за а, поръчката и виждам, че Сметната палата а, определя среден риск. Как а, обаче подобрявате вие ситуацията? Как прилагате извлечените полуки от миналото? Въпрос за горивни клетки и водород. Приложението и а, степента на средствата, които се използват в а, рамкова, а, седма рамкова програма, а, ще се увеличи ли степента на използване, как виждате. И накрая, добре дошъл на, то, на новия директор на Чисто небе 2. Добре дошъл в тази вълнуваща процедура по освобождаване на отговорност в нашата комисия. Поздравления за степента на близо 100% освояемост по а, програма. 0,85 милиона евро а, все още се вижда, че сте успели да освоите от оставащи средства и какво ще бъде направено с тази сума, какво предвиждате да се избегне подобна ситуация в бъдеще. Това е всичко от моя страна и се извинявам на колегата, когато предредих. Марко Пипър, докладчикът е изключително любезен за това, че отстъпи времето си. За това ще му дам думата преливам от съчувствие и а, любезност. Да, действително. Само, че я преди мен, а, като че ли се справи доста по-добре, вече са включени всички като проект на изказвания на първо място искам да кажа, че винаги съм особено впечатлен от това, което се включва във всички СП, смесени предприятия. Но как да привнесем тази добавена стойност и в посока на регионите, така че европейските граждани да видят всички тези положителни а, развития? Защото това е действително една истинска европейска добавена стойност и трябва да можем да комуникираме добре по темата. Какво ще кажете за а, такъв вид а, реклама, насърчаване, комуникация на резултатите. Вие казахте, че искате да включите повече малки и средни предприятия. Как ги намирате? Има покана ли към тях? Ако да речем има едно малко предприятие във Франция или в Германия, то може дори да не чуе, че става въпрос за някаква покана за предложение. Как изнамирате тези предприятия? и как комуникирате с всички тях. И един конкретен въпрос по чисто небе. А, много съм впечатлен от резултатите от вашите изследвания, но колко близо е всичко това до пазара? Ще се използва ли реално в въздухоплаването или става въпрос за някакъв затворен процес, в който няма конкуренция? как ще проработи всичко това. И накрая искам да изразя разочарованието си по темата за водорода. Аз мислих, че вече съществуват водородни ам, въздухоплавателни е, средства, а вие казахте, че това е предизвикателство за бъдещето. три различни смесени предприятия СП има и вие имате доста а, въпроси към тях, господин Шоймер. Благодаря. Йоанес Шоймер се казвам от а, а, термоядрен синтез енергия. Искам да отговоря на въпроса на колегата за малките и средни предприятия и как ги ангажираме. Ние сме подложени на времеви натиск, обичайно. Също така трябва да намерим достатъчно кандидатстващи. Често това е много сериозен риск. Как да намерим такива малки и средни предприятия? Сътрудничам си с ИТЕР и с Аерофорум, с много сериозна инфраструктура в ЦЕРН, обсерватории различни, Европейската агенция и а, така ние всяка втора година провеждаме големи форуми в Гранада и Испания следващата година. И всички тези организации и агенции се срещат с индустрията, с сектора и има възможност да се срещнем директно и да ги обясни, убедим, че е добра идея да участва в нашите проекти, макар че процес на кандидатстване е изключително тежък и бюрократичен. Често това е предизвикателство за малките и средни предприятия. На следващо място имаме въпроса за темпото и скоростта. А, сега вече се опитваме да оптимизираме процеса така, че да става въпрос по-скоро за резултатите, отколкото за правилата. Имаме много а, средства за помощ на нашия интернет а, сайт и не на последно място риска. Когато бяхме малки, в началото се опитвахме да намерим голям поддоставчик, който да върши всичко, защото се чувствахме малки и слаби. А сега а, действаме по съвсем различен начин. Имаме по няколко доставчика за да има няколко варианта. Много по-трудно е в началото, но са по-малки рисковете и в крайна сметка получаваме това, което искаме. И накрая, как да намерим и средни предприятия, освен всички тези форми, за които говорих, имаме и различни професионалисти за връзка в държавите членки, мрежа и те знаят а, кога ще бъдат публикувани различни покани и държат връзка с сектора, с а, индустрията, нещо като разработчици са в а, тази посока на приидващите проекти. Много ви благодаря. Нека да чуем Максел Крайн и след това да, последния проект. One by one, the first one related to the... Uh, Въпросите един по един. Бюджета 250 хиляди прехвърлени за следващата година. Това е стандартен процес във всички програми и тази тема е приключена. Въпросът е приключен, не съществува повече. На следващо място връзките с обществеността, така че хората да разберат по-добре това, което правим. Всъщност ние сме на социалните медии, които са много добре адаптирани към младото поколение и към широката общественост. Посещаваме университетите най-редовно провеждаме сесии там, за да се развълнуват хората от това, което ние правим и евентуално да ги вдъхновим да изучават теми, свързани с това, което ние правим. Участваме естествено в местни конференции навсякъде в Европа, за да сме сигурни, че хората наистина разбират това, което ние вършим. Малките и средни предприятия имаме много сериозно участие на МСП. Подборът се извършва с най-обикновена оценка, с експерти. Това, което правим е посещаваме местни събития, често организирани от държавите членки и те канят стотици потенциални малки и средни предприятия. Ние се опитваме да разясним какъв е проблема, каква е ползата от участие, какви са техническите елементи, за да можем да ги спечелим и те да участват. И доста голям успех сме постигнали в последните няколко години. И така, ние не само, че имаме достъп до а, МСП, но и често до такива, които не са част от а, авиацията. А, готовност за технология 6 е степента, която сме постигнали но приложението на технологията в конкретни продукти е следващия етап. Така че видимостта на тази технология, продукта е обичайно 5, 6, 7, 8 години по-късно, защото това е необходимото време за да се приложи в конкретния продукт. Въпросът за водородните въздухоплавателни съдове няма такива в момента а, има тестови, а, о, тестово оборудване, което в момента се а, тества, но няма а, такъв а, авиационен а, съд до момента. И а, това е един дълъг процес, който ще включи изключително много тестове за сигурността и безопасността дори и в настоящата среда. Екипът на горивни клетки и водород работи и сме започнали с очертаването на изискванията, които имат отношение при въздухоплаването, така че колегите да могат да уточнят своите научни изследвания именно в тази посока три пъти по-голям е обема, отколкото керосина. И това е едно количество, което трябва да се а, охлади до минус 250 градуса а, и всичко това а, да се случи на борда. Все сериозни предизвикателства, които все още не са разрешени на този етап. Що се отнася до освоемостта по а, седма рамкова програма, а, ще видите, че сме над 90% и тази година ще за... приключим няколко проекта още. Т.е. само няколко остават и ние се извлекохме полуките от всичко това в Хоризонт 2020. Са въведени много от нашите полуки които извлекохме от а, Седма Рамкова един от основните ни уроци беше, че трябва да изберем правилния координатор. Също така управляваме по-изкъсо и да насочваме консорциума в правилната посока. Но така или иначе в момента се справяме много добре с освояването и не виждам каквито и да било проблеми, такива каквито имахме преди. Регионите. Естествено, нашите продукти, като например автобусите, лесно се разпознават от гражданите. Също така им слагаме най-различни лепенки и символи а, от Европейския съюз. А, хората, които пътуват с такива автобуси, съвсем ясно усещат, че няма а, такъв шум, виждат означенията. И а, също така ние се опитваме да включим всички граждани, всички живеещи а, в проекта, защото ние а, също така разчитаме на тях. Това се случи и на островите, на които работихме, а, за да се водят проектите от регионите. Всички проекти трябва да бъдат водени от тях. Ние сме по естество сектор на малките и средни предприятия. Казах, имаме много МСП. Как да се включат нови малки и средни предприятия, как ни намират? Те имат много асоциации на малките и средни предприятия, имаме и национални точки за контакт по Хоризонт 2020, ходим на всички конференции, така че не мисля, че има каквито и да било притеснения, че няма да ни намерят малките и средни предприятия, много сме активни в социалните медии, много начини има да ни намерите. Работим от няколко години за водорода в а, въздухоплаването, евентуално за затопляне в кухните на самолета, не все още за задвижване. А, така или иначе, всичко на ниво малък мащаб и на ниво тестване. Много научни изследвания, много проучвания предстои да бъдат осъществени. Може би криогенно съхранение на водорода ще се наложи. Наистина съхранението, както каза Аксел, е предизвикателство и предстои доста работа. Много ви благодаря. Позволете ми сега най-сетне да дам думата на докладчика. Благодаря ви за търпението. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. W ramach koleżeńskiej, braterskiej współpracy. Благодаря, госпожо председател. В духа на братското сътрудничество за мен не беше проблем да поизчакам няколко минути. За да се изкажат колегите от парламента и да чуем поне отчасти отговори на въпроси, които и аз имах. Преди всичко, госпожо председател, господа ръководители на смесените предприятия, госпожи и господа, искам да благодаря за много ефективният начин, по който беше организиран цялата дискусия. Благодаря на Илдико за представянето на темата. Не знам дали всички си дават сметка колко е трудна работата на Европейската сметна палата и същевременно колко важна е тя. Становището можах да изготвя именно на тази основа. Има 8 научни смесени предприятия в Европейския съюз и всички те се освобождават от отговорност за 2018 година. В миналото нито едно от тези е, предприятия не мина по процедура с отлагане или отхвърляне на освобождаването за отговорност. Много отдавна имаше само един единичен случай. Много вода изтече от тогава. През 2018 година е представен обобщен доклад на Европейската сметна палата за всички предприятия общо. Това разбира се не променя процедурата за освобождаване на отговорност в е, нашата парламентарна комисия всяко е, смесено предприятие се освобождава от отговорност е, индивидуално, подобно на процедурата за децентрализираните агенции. Окончателният доклад за смесените предприятия не съдържа елементи, свързани с освобождаването от отговорност за предходни години. Но се пренасят препоръките от предишни години. Ние не гласуваме хоризонталния доклад, а само освобождаването на отговорност. Становището се основава на доклада на Сметната палата и на годишния отчет за дейността. Годишният доклад за управлението, годишния финансов отчет и отчета за дейността са документите, с които работим. На 14 е, юли беше е, публикуван е, доклада на Европейската сметна палата. Там се посочва становището на палатата, че са достоверни всички извършени операции и че нивото на грешки не надхвърля 2%. Забавя се изпълнението по хоризонт 2020, но успешно се изпълняват останалите задачи в срок. Посочват се и причините за забавянето. Чухме ги тук и в залата. Що се отнася до трите поканени днес тук предприятия, започвам с горивни клетки и водород. Становището на Сметната палата е положително. Можем да кажем, че това е едно успешно публично-частно партньорство. Как работите обаче по хоризонт 2020? колко души работят по освобождаването от отговорност в тази посока, административната тежест пропорционална ли е, разполагате ли с достатъчно персонал. Тъй като това е публично-частно партньорство, един от директорите каза, че научните познания в тази сфера са огромни и това е много интересно, много ценно, но нашата роля като членове на Европейския парламент и по-конкретно на тази парламентарна комисия е да потвърдим дали освоявате средствата законосъобразно. Ние трябва да проверим всяко евро, което идва от бюджета на Европейския съюз. Иначе казано, независимо от а, огромният пробив в технологиите, в научните знания, а, стом, стоманените обвивки, най-важно е как се харчат парите. Най-сложният, най-големият проект е развитие на термоядрената енергия. И тук искам да откроя няколко момента – които са отразени в доклада. В точка трета от доклада се говори за увеличаването на вложените средства, което с други думи значи увеличаване на разходите. Как можем да отнесем този извод към решението на съвета по отношение на бюджета? първа плазма а, трябва да бъде произведена 2025 година, приключване на строително-монтажни работи 2030 година. Това е сегашния срок. През 2010 година се смяташе, че този процес ще завърши през 2020 година. Посочихте и риска, свързан с излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Това означава, че Великобритания ще излезе и от договора Евратом. Как ще се отрази това на проекта ИТЕР? Точка 10. Съжаляваме, че има проблеми с планирането на бюджета. През 2017 и 2018 година необходимостта от бюджетни кредити значително надхвърли заложеното в първоначалния бюджет – Посочва се също така, че има проблеми и с вътрешната комуникация. Бих помолил директора на смесеното предприятие да вземе отношение по въпросите, които поставям. Продължавам с чисто небе 2. Както и при а, горивните клетки и водорода, е положително становището на Сметната палата – за което се радваме. Как се справяте през програмния период обаче с Хоризонт 2020? Това са моите въпроси. Благодаря ви още веднъж, госпожо председател. Аз много ви благодаря, господин докладчик. А сега колегата Грапини, като докладчик Сянка, има думата. Doamna președintă, sper că să fiu mult mai scurtă, domnul Благодаря, Надявам се, че мога по кратко да се изкажа, защото докладчикът беше много обстоен. Първо, приветствам положителните резултати от одита, извършен от Европейската сметна палата на е, смесените предприятия. Съвсем ясни и категорични е, с изводите по отношение на законосообразността и редовността е, на разходите. Надяваме се тази тенденция да се запази. Има обаче някои консу... констатации на Европейската сметна палата за по-нататъчно подобряване на дейността с оглед на подобряване на резултатите. И те трябва да бъдат взети предвид. В процедурата по освобождаване от отговорност ще проследим изпълнението на тези препоръки. Имам три въпроса. Моля ви да говорите малко по-бавно. Първият ми въпрос. В годишния си доклад Европейската сметна палата казва, че до края на 2018 седемте смесени предприятия, които работят по Хоризонт 2020 са изпълнили само 39% от предвиденото по тази програма, докато комисията предвиждаше 60% изпълнение към края на 2018 година. Как можем да съпоставим планираното с реално изпълненото в този случай? Европейската сметна палата има констатации за апортните вноски, по-конкретно апорта на допълнителни дейности. Той е 25%. Как обяснявате това число? Имам въпрос и към проекта ИТЕР или е, термоядрената енергия. какви планове са разработени с оглед на Брекзит? Благодаря. Колеги Кус. Колегата Ривази и колегата Кус в заключение имат думата. Alors moi j'avoue que je suis beaucoup plus sceptique par... Благодаря, госпожо председател. Трябва да призная, че аз бях малко скептична по отношение на презентациите. Чухме, че през 2018 година всичко е минало чудесно. Сега обаче, ако погледнем проектите. Например, ИТЕР, термоядрения синтез. Мисля, че там резултатите могат да бъдат по-добри. 2000, ако разгледаме първоначалната фазма 2007-2027, огромна е сумата, която са разходени. Освен това, колегите вече повдигнаха въпроса за Брекзит. Без значение дали Обединеното кралство ще излязат с споразумение или, без такова, дали ще получат статута на Швейцария. Това виждаме, разходите са много, много големи. Може ли обаче Обединеното кралство да продължат да участват, например, в обществени поръчки? Ще бъдат ли допуснати? Ам... Давате ли си сметка какво каза колегата? Инвестициите трябва да бъдат полезни. Да, добре първата фаза, проекта с плазмата. Той трябва да е готов 2020 година. Сега ни се казва друга година, 2035. Този проект е свързан само с плазмата. Тук трябва да говорим за определени нива а, и се говори за втори реактор и чак тогава а, производство на електроенергия. Но ще съществува ли тогава човешкия род, докато станат всички тези неща? Ние, вие, вие ни показвате тук слънцете, слънцето, но а, все пак трябва да се построи определено предприятие, за да работи по този проект, но там ще може ли такава а, да се поддържа подобен а, проект. Но това е наистина а, чудесно за а, учените, които си казват, ето, ще създадем, ще пресъздадем плазмата на Слънцето и така нататък. Но а, от друга страна, тук стоят много сериозни финансови средства, милиарди, милиарди. И а, аз бях в Съединените щати, където а, ми казаха, знаете ли какво? Това са 65 а, милиона евро. Не можем просто да а, наливаме средства в а, такъв проект, при положение, че имаме и а, затоплянето на климата. И аз мога да ви цитирам и а, американски учени и от други държави. Много е важно всичко това по отношение на финансирането. И накрая за водорода. Аз наистина вярвам в водорода, но проекта е, че когато се използва метода за водорода, ще трябва да се осигури едно съхранение, някакъв вид съхранение. Това е проблема с водорода, иначе сме готови с, а, да го подкрепим. Така че а, е, се подкрепим докладчика. Да, това е, е добравената стоеност на Европа, но нека сме по-наясно с предизвикателствата, които стоят пред нас. Много ви благодаря. А сега ми позволете отново. А, извинявайте, колегата Кус, щях да ви забравя. Простете, ако може кратко да се изкажат. Да, благодаря, госпожо председател. Всъщност нямам въпроси, въпреки че напълно разбирам това, което преждеговорившата каза. Аз също имам доста сериозни съмнения относно устойчивостта на тези а, предприятия. Сега, може би, очакваме някакви допълнителни продукти, странични продукти, както на времето програмата Апола тогава изведнъж всъщност получихме като страничен продукт тефлона и тефлоновите тегани, които са чудесно. Ама имаме ли нужда от такива огромни инвестиции на 65 милиарда евро, за да получим някакъв такъв страничен продукт, както и да е. Сега, аз разбирам малко от а, финансови въпроси, от техника не разбирам чак толкова много. Въпреки това, искам да кажа нещо по финансите. Е, по е, двата е, СП горивните клетки и термоядрения се става въпрос за натоварване на европейския бюджет 170 милиона, от 180 милиона на 120 милиона. Тоест намаляло е. Как се разбира това от 17 до 18 година? От 170 на 120 милиона. Като всъщност чухме много добре от презентациите, положителното въздействие, многобройните положителни ефекти, например с водорода. Та, въпросът, който си задаваме е следния, дали щом като получавате по-малко пари от нас, по-ефективно ли работите? Ами ако е така, тогава да махнем парите. Странна логика, но въпреки това давам думата на трите съвместни предприятия на СЕПЕ и бих искала да ви помоля а, да спазвате времето от 4 минути, тъй като просрочихме думи. Няма смисъл сега да пояснявате всички технологии в подробности. Това не е целта на този дебат. Ние не сме тези, които трябва да решаваме. Ние просто трябва да вземем решение как боравите с бюджетите си. Кой ще започне от вас, господин Крайм? I, I think I don't need four minutes because Нямам нужда от 4 минути, ако правилно разбрах въпросите, то бяха основно два към чисто небе. Абс... разходването на средствата и а, ние сме близо до две трети от разходване на средствата. Сега ще направя сметка, справка и с моята презентация. Мисля, че да, ние действително спазваме изискванията на програмата много внимателно. Беше изготвен също така и план за развитие, план за дейността в началото на самата програма. Вторият въпрос беше свързан с апортните вноски. Аз казах, че 2, на 2,4 възлиза а, въздействието на leverage – което означава, че а, ние сме така близо до 180%, така че а, сме съвсем близо до постигането на целта ни. Много ви благодаря. Ами в такъв случай нека сега да чуем и СП термоядрен синтез. Имаше няколко въпроса и към нас. Разбираме, че Всъщност имаше въпрос за колко хора работят върху сметките. Това е само един човек, който работи много добре, много ефективно и е с богат опит. Така че ние използваме за целта само 3% от бюджета. Бихме могли 5%, но обаче работим много пестеливо. Сега, що се отнася до изпълнението на програмата Хоризонт 2020, но сега сме разходили 80% от средствата на програмата, което е, според нас, е много добро участие. Що се отнася до допълнителните ни дейности, ние сме постигнали целта, поставена от парламента преди две години. Вече доста средства сме разходили от ИКА и до края на следващата година ще отвоим а, което беше а, и а, ваша молба. Така че промисленият сектор а, има волята да инвестира тези технологии, които разработваме. Имаше въпрос и по финансирането, обаче не съм сигурен, че разбрах правилно въпроса ви. От началото на 2014 година имаме ясна посока колко пари ще инвестираме всяка година Идеята беше в началото и в края да се инвестират повече средства. Искахме бързо да започнем и ефективно. Сега по техническите въпроси казах, че няма да се спирам. За нас, а да, за производството. А, на е, водорода, ясно е, че няма да използваме изкопаеми източници. И без ядрена енергия, точно така, без ядрена енергия. Тоест, нашият избор е ясен. Възобновяеми енергийни източни за производството на водорода. А по е, въпроса за съхранението няма проблем. Те могат да бъдат... Водорода не е проблем. Той може да бъде съхраняван под всяка форма. Въпросът е за разходите техническа гледна точка. Защото към момента не се предвижда такса за складиране и съхраняване на ам, ам, енергия. Ако вие през лятото а, всъщност а, а, складирате водородът, обаче трябва да го използвате през зимата, значи някой трябва да го съхранява, трябва да поддържа системата. Никой не се е замислял до сега. Това не въжи само за водорода, това въжи за акумулатори, за най-различни, за клетки, за всякакви други нови технологии. Председателката, много ви благодаря за тези ясни технически отговори. Сега преминаваме и към ам, термоядрения, чисто небе, не, термоядрения синтез. Благодаря ви за въпросите. Първо по трета глава. Въпроса по трета глава. Да, променен е бюджета. Тези промени бяха направени през 2015 година. Новият бюджет беше одобрен от съвета и се надяваме този нов бюджет ще бъде управляван, разбира се, с опита, който вече сме натрупали, така че ние сме напълно уверени, че ще се справим чудесно с новия бюджет. Имаше някои промени и в планирането, както и в формата на плащанията. Ние сме създали нова система за планиране планиране, която е одобрена от съда също така, така че в момента имаме наистина вече професионални, стабилни системи за планиране, управление и отчитане. През 2017 година когато така настъпи този проблем с планирането, ние направихме необходимите мерки и показахме, че можем да се справим И естествено, че дългосрочен план а, и дългото развитие ще бъдат отразени в а, нашето планиране, както и в а, отчитането. Дългосрочните резултати. Какво правим ние? Дали правим научно-изследователска дейност или а, енергопроизводство? Първо ще започва с а, науките. Плазмата един от най-широко разпространените елементи в Вселената. Така че изследванията относно плазмата са свързани и с практическото приложение. Може би и да, се нуждаем от повече пари, от повече средства, но е хубаво да се разбере Вселената. Нека първо да разберем Вселената. И като не говорим само за енергопроизводство, то въпреки и дори да няма енергопроизводство, то има, виждаме смисъла на, на, на нашето предприятие, дори само да извършва научно-развойна дейност. Освен това мога да ви уверя, че разходите не са чак толкова големи. Сега, как нашите изследвания ще допълнят енергийния микс? как да представим нова чиста енергия. Ясно е, че към момента производството е съпроводено с доста рискове и има доста отпадъци, генерират се доста отпадъци. Но термоядреният синтез със сигурност ще бъде част от бъдещия енергиен микс. Вече виждаме, че в Азия, в Индия вече работят по създаването на термоядрен синтез, но не може без научни изследвания да стигнем до чиста енергия за бъдеще. И в заключение бих искал да ви поканя да дойдете да при нас, да ни посетите. Преди няколко години имаше такова посещение от страна на парламента ще бъдем а, готови да ви посрещнем отново и, ще, и съм сигурен, че ще бъдете впечатлени. Um, on Brexit, you wanted to... въпрос по Брексит. Извинявайте, пропуснах го. Два са отговорите ми по Брексит. Първо, Обединеното кралство отговаря за 16% от бюджета и си даваме сметка за това. Е, знаете, че е, един от една от инсталациите се намира в Обединеното кралство и ние ще бъдем радостни те да продължат да участват в нашето предприятие. Комисията обаче е тази, която ще прецени по как, по, под каква форма и съм убеден, че ние ще намерим начин сходен на този с Швейцария. Просто става въпрос за преговори, нищо повече. Много ви благодаря. А сега докладчика има. Разполага се една минута, ако желая. Да. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря за продуктивния дебат. Какви ще бъдат последващите стъпки? На 20, на 20 и 21 януари следващата година ние ще разгледаме проекто доклада. срокът за изменение е 29 януари. 14 часа на 19 и 20 февруари ще бъдат гласуванията. Благодаря на всички директори на смесаните предприятия, на всички приятели и колеги от нашата комисия за въпросите. Благодаря ви. Grazie, grazie anche da parte mia a tutti intervenuti per... Благодаря, благодаря на всички изказали се, благодаря на всички колеги, които се включих в разискванията. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е освобождаване от отговорност на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица ФЕАТ. Please. Кортезаменте, chi lascia Много моля тези, които напускат залата, моля ви по-тихо. Bene. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, appunto Found for the European Aid to the... И така, освобождаването отговорност на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждащите се, ФЕАТ, за 2018 година. Много ви моля, много ви моля за тишина. Yes, please to move in silence, please. We need to progress in our agenda. Много ви моля, имаме още точки в дневния ред и трябва да продължим работата си. Повтарям още веднъж, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е специален доклад освобождаване от отговорност за 2018 година на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждащите се ФЕАД. Давам а, думата на госпожа Иванова, компетентен член на Европейската сметна палата по този въпрос. Благодаря, госпожо председател. Винаги е удоволствие за мен да съм в вашата комисия. Този път ще представя не само един, а два доклада, специални доклада, един от които е а, мой. А, аз обаче ще представя колегите, които не са тук. Господин Пуфан, който е докладчик по другия доклад, всъщност приключи своя мандат в рамките на Сметната плата, така че аз ще го представлявам. Започвам с а, Европейския фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица. Въпреки цялостното благосъстояние в Европейския съюз, все още един от четирима европейци е в риск от социално изключване и бедност. Това е в една от основните цели в стратегията 2020 на Европейския съюз. Поне 20 милиона души трябва да бъдат изведени от бедност или социално а, изключване, да бъдат социално при общени. Риска обаче е най-висок за а, децата и възрастните. Комисията посвещава 3,8 милиарда в рамките на фонда и целта е да се намали крайната бедност, където има най-голямо социално а, изолация и а, предишната програма преди ФЕАД беше програмата за най-нуждащите се лица, за продоволствени помощи за най-нуждащите се и в сравнение с тази програма фондът включва още два компонента. Държавите членки могат да избират между две различни оперативни програми и управлението на фонда се мести от Генерална дирекция селско стопанство в а, Генерална дирекция заетост. И така виждате трите въпроса, които зададохме в одита. Няма да ги изчитам, но това са основните посоки, които следяхме, провеждайки одита, който ще, за който ще разкажа малко по-подробно в следващите няколко слайда. Виждате тук, че държавите членки можеха да изберат между две различни оперативни програми или и в двете, но всъщност нито една държава членка, която сме проверили, е, са, е, не беше използвала двете оперативни програми или избираха едната или другата. По-голямата част от държавите членки избираха оперативна програма 1, е, продоволствена и материална подкрепа с съпътстващи мерки. Вторият тип програма не беше първата, а мерки, свързани с социално включване, социално сближаване и, а, и идентифициране на а, съответните групи от населението. 24 избраха оперативна програма 1, 10 предоставяха само продоволствена подкрепа, е, една само а, материална подкрепа, останалите и двете. Заключението е, че оперативна програма 1 представляват 97,8% от бюджета, цялостния бюджет на фонда. В ОП1 имаме 84% храна, продоволствие, с което можем да направим заключението, че основно подкрепата във фонда през оперативна програма 1 е за храна и само Германия, Нидерландия и Швеция избраха втория вариант. Проведохме и едно а, проучване към управляващите органи на фонда. 23-ма, 23 органа отговориха, че а, фондът е или много важен, или от, с основна важност а, в подкрепата на най-нуждаещите се. И успяхме да схванем а, и важността на фонда за различни организации, неправителствени, църковни и така нататък в подкрепата на най-нуждаещите се лица в Европа. Все пак обаче има и съотносима важност на фонда а, спрямо от другите а, средства и фондове. А, за съжаление, комисията няма данни в това отношение, не е така познат фонда и а, е, все пак, обаче, от положителна гледна точка, а, е, като в сравнение с а, е, преди съществуващата програма, новите елементи и мерки в фонда и целта за по-целенасочени мерки, а, тези подобрения са а, изключително добре приветствани от държавите членки. Повече от държави членки, които ние интервюирахме, не можаха да кажат данни за това каква е целта, каква, е, какъв е дяла за подкрепата. И така виждаме и а, а, важността на фонда спрямо другите мерки а, до 60-67% в някои държави членки. Целенасоченото действие в рамките на оперативната програма е много важно. В рамките на фонда само половината държавите членки определят а, съвсем точно а, целевото население в рамките на фонда. Някои го определят доста широко. Това са държавите членки, които а, действат като ясно продължение на бившата програма. От друга страна, половината от държавите членки свързват по получаването на а, такава помощ по фонда като условие за получаване на допълнителна помощ. Що се отнася до съпътстващите мерки, те са изключително съотносими, тъй като а, само храната, продоволствието не решава първопричините за бедността. Така че идеята е това да не бъде храна, хранителна програма, програма за храна, а, а програма за хората. Трудно е да се направи сравнение между държавите членки. А, понякога има брошури, които информират бездомните къде могат да намерят повече храна а, или пък с други схеми за подкрепа така че комисията не е идентифицирала общи показатели, които могат да се използват за да измерване на резултатите. Ясно е, че а, комисията е а, предприела мерки за добиване на повече данни, както и споделяне на знания между държавите членки, но все пак и двете оперативни програми по фонда изискват допълнителни а, мерки, допълнителни усилия, за да има съотносимо с Европейския социален фонд. Естествено, важно е какви препоръки ще направим и в този доклад ние а, отправиме три препоръки към комисията и държавите членки. На първо място, когато се одобряват оперативни програми в новия социален фонд, трябва да се изисква от държавите членки целенасочено да предоставят материална и продоволствена подкрепа на тези, които са най-нуждаещи се, като се определят тези лица и средствата, които ще се използват. И не на последно място да се а, опише логиката на а, интервенцията, на а, тази намеса, като се определят ясни количествени показатели и цели. И на следващо място виждате е препоръката ни да има социално включване като мерки за получаващите а, тази помощ за периода 21-27. И а, също така съпътстващите мерки са приветствани от а, всички организации, които съществяват тези програми и ние считаме, че те трябва да бъдат запазени. Тези държави, а, членки, които използват а, Европейския социален а, фонд Плюс, за да подобрят а, по материалната и продоволствена помощ за най-нуждащите се деца, трябва да включат съпъсващи мерки или пък ясно да определят в оперативната програма кои социални мерки ще са целенасочени спрямо получаващите помощта. И третата ни препоръка е свързана с подобряването на оценката на социалното включване на фонда и неговите получатели. Това е съвсем накратко, госпожо председател. Не искам да ви отнемам повече време, за да има повече време за въпроси и коментари. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожа Иванова за вашата презентация. Сега давам думата на госпожа Мария Грапини, която е докладчик. Максимум 10 минути, госпожо Грапени. Пус să salut raportul special al Curții de Conturi privind FEAD. Благодаря много. Приветствам доклада на Европейската е, сметна комисия и благодаря на госпожа Иванова за представянето на доклада е, с основните констатации и препоръки – мисля, че тази част е много важна, защото видимо дейността се подобрява. Както и вие посочихте, госпожо Иванова, дори на фона на висока степен а, на благополучие а, в а, Европа, твърде много хора са изложени на риска от бедност и фонда работи именно с тях. Ето защо комисията би трябвало да обмисли евентуални начини за разширяване на положителното въздействие. Казвате, че до 2020 година 20 милиона души трябва да излязат от състоянието на бедност. За това трябват конкретни мерки. И вашия доклад е много своевременен, защото той ни представя сегашното състояние и същевременно подчертава, че фондът е главно продоволствена програма – според мен в бъдеще не бива да се ограничаваме само до снабдяване с храни, защото по такъв начин ние не премахваме причините за бедността. Трябва да мислим по-дългосрочно. И Оценката на ефективността не може да се направи, ако са непълни данните. Надявам се, че в своите отговори Европейската комисия ще посочи какво възнамерява да направи в бъдеще, за да имаме достатъчно данни за извършване на наблюдение. Приветствам положителните резултати, няма да навлизам в подробности, защото искам да насоча вниманието ви към по-проблемните аспекти. Съчетаването на продоволствената помощ с мерки за социално изключване е тема, по която ни е известно тук в парламента, че колкото и да са развити е, държавите членки, в тях има проблем с е, бедността и социалното изключване. Затова постигнатите резултати трябва да се комбинират с конкретни мерки – вие се изразявате във вашия доклад, да има логика на интервенцията. Именно това си мисля, че се съдържа в понятието логика на интервенцията. И сега имам някои конкретни въпроси и към Сметната палата, и към Европейската комисия. Смятате ли, че е твърде късно да се подобри е, изпълнението на сегашната програма от е, фонда, за да се преодолеят посочените от Сметната плата слабости, или дори при сегашния програмен период може да се постигне подобрение на резултатите с засилено наблюдение. Иначе казано, проблемите на действащата нормативна уредба ли се дължат или има други причини – защото ако проблемът е в правната рамка, там трябва да се намеси. В препоръка 1В се посочва, че е, трябват е, измерими критерии за провеждане на е, наблюдението върху подкрепата от Европейския съюз за най-нуждащите се, без да се пренебрегва принципа на доброволно участие и принципа на запазване на човешкото достоинство на всички, които участват в програмата. И въпрос към комисията. Как в бъдеще фондът и вие ще отчетете констатациите и препоръките на Европейската сметна палата, за да се подобри дейността на фонда? В заключение, смятам, че важна цел на парламента, на комисията и на съвета е да осигурят еднакво развитие на всички намаляване на бедността, излизане от състоянието на бедност на хората, които сега страдат от нея, продоляване на социалното изключване. Но това трябва да се свържи и с много други проекти в областта на образованието, на здравеопазването, с частни инициативи, публично-частни партньорства. Не само от страна на Европейския съюз трябва да дойдат тези мерки. ФЕАТ, фондът е чудесна инициатива работи добре. И работи в тандем с държавите членки, защото се насочва именно към хората, които са най-нуждаещи се. Благодаря на Сметната палата, на комисията, на присъстващите колеги и се надявам, че ще получим конкретни отговори, за да стигнем до конкретни мерки и резултати. Благодаря, госпожо Крапини. Сега давам думата на докладчика в Сянка, господин Христофоро. Христо, кирия Предре. Είναι σημαντική συζήτηση που γίνεται σήμερα γιατί... Госпожо председател, дискусията е изключително важна, както и самата тема. А именно борбата с бедността. Трябва да призная, че госп госпожа Иванова. Разбира се, лично ви благодаря за доклада и препоръките е, на Сметната палата. Благодаря и на докладчицата, защото ние мислим по един и същи начин и гледаме в една и съща посока по тези въпроси. Как да се справим с бедността и социалното изключване? Мисля, че нашата обща цел би трябвало да бъде следната. А именно, фонда да се стреми към една единствена цел да няма европейски гражданин, който да е без покрив над главата си, да няма европейски гражданин, който да гладува, който да е социално изключен. Това е нашият проект, това е нашият европейски проект за социална защита и благосъстояние. Обаче статистиката за бедността е срам и позор за всички ни. Ние не казваме, че Европейският съюз е асоциален. Не. Естествено, че социалното измерение е важно за нас. И ние се опитваме да разрешим проблемите. Но трябва действително да направим нещо конкретно спрямо бедността. бедността. Това са важни решения. Този въпрос трябва да бъде разгледан в контекста на бюджета. Аз съм член на бюджетната комисия. И мисля, че трябва да погледнем също така и а, вноските на държавите членки. А, вноските са увеличени на 1,3% от а, БНП. Така че във всеки един европейски бюджет, всяка една държава членка трябва да се заделят 1,3% за борба с а, бедността и социалното изключване. В противен случай няма да постигнем успех. Резултата от нашата дейност ще бъде липсата на бедност. И това ще бъде най-добрата реклама за успеха на европейския модел. Освен това, нека да не загърбваме социалното изключване. По време на кризата, преди 5 години, Кипър се намираше на ръба на пропаста. Ние въведохме в нашата държава минимални гарантирани приходи, т.е. това са около 600-700 евро за, а, за всеки гражданин, за едно семейство това могат да бъдат около 1200 евро. Това са някакви мерки, които наистина да предотвратят социалното изключване. И това са мерки, които могат да бъдат финансирани и от а, този фонд. Могат да бъдат предложени и други мерки, защото този феномен е позорен за нас. Важно е всички европейски граждани да бъдат минимално обезпечени с една минимална заплата, минимални приходи. И това са държавите членки, които трябва да направят нещо, както европейския бюджет, както и фондовете. И това го чуваме също така и от Сметната палата. Всички да обединим усилия, за да постигнем тази цел, която е обща. Не желаем европейски гражданин да попадне в такава ситуация, да бъде изключен от обществото и да живее в бедност. Благодаря, господин Христофоро, за изказването. Има ли други желаящи да се изкажат? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Когато говорим за бедност, ми хрумва следната поговорка – Дай на бедния риба, така ще може да се храни цял ден. Научи го да лови риба, така ще може да изхранва семейството си. И на трето място искам да добавя, научи го да си направи въдица и по този начин той ще може да изхрани цялото село. Така че, когато говорим за бедността, трябва да имаме предвид тези три елемента. Това е един процес. Няма смисъл само да се раздават пари. Трябва да учим хората, те сами да се справят с съдбата си и да преодолеят бедността. Това е най-важното. Когато обсъждаме такива доклади, отчети, а именно да се предвидят средства, хората да бъдат обучавани, да знаят как да се справят с тази ситуация. Благодаря. Грация, грация, колега. Десо дола пара. Благодаря. Сега давам думата за една минута на госпожа Стругарио. Благодаря, госпожо председател. Аз замествам колегата, който е докладчик в Сянка. Това е госпожа Шиларичихо. Тя е възпрепятствана да бъде тук. Така че ще се изкажа от нейно име. Искам да благодаря на госпожа Иванова, на вас, госпожо председател, благодаря за представителите на Сметната салата за този важен специален доклад. Благодаря и на докладчицата госпожа Грапини. От името на нашата политическа група Renew бихме желали да се обърнем към комисията за следващия период 2021-2027 година да се объединят усилията и да се продължи тази работа, като а, се обърне внимание на а, резултатите които са част от нашите политически, политически приоритети. С оглед на препоръките и заключенията на Сметната палата и техния зала, то за програмен период 2027 година трябва да се вземе предвид възможностите посочени от аудиторите, възможностите към държавите членки да се справят с да разходват средствата от програмата за, социално, а, за преодоляване с социалното изключване. Защото, както чухме, само 4 са държавите членки, които се възползват от а, втората оперативна програма. Трябва да се подхожда а, целево. Държавите членки трябва по-добре да наблюдават и да оценяват успеха на програмата. И държавите членки наистина трябва да се ангажират в цялата тази програма за социал... борба с социалното изключване. И трябва да се а, облегчи прехода от а, ФЕАТ към а, новата програма. Сътрудничеството между държавите членки и комисията по отношение на мониторинга е от ключово значение. Комисията също трябва да приеме препоръките на, на Сметната палата относно повече информация за програмата. И сме съгласни с доклада, че борбата срещу бедността означава хората да бъдат образовани, да, да развият умения и способности. Това е важно за тяхното социално включване. И мисля, че това трябва да бъде по-специфична цел за следващия програмен период. Благодаря, благодаря на всички. Сега давам думата за 5 минути на представителя на комисията, госпожа Иванкович е, Кнежевич. Заповядайте. Thank you very much, Madam President. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, госпожа Иванова, колеги. На първо място приветстваме доклада и се радваме, че Европейската сметна палата припознава важността на а, фонда. За нас това е основното средство, с което можем да подкрепим хората а, които се нуждаят. Продоволствена, материална подкрепа и подкрепа за социално включване. Тази подкрепа се предоставя на голям ма част от най-нуждащите се лица и а, променя живота им. Ние казваме, че се осъществява подкрепа на около 30 милиона души Важно е да се знае, че в периода 2014-2017 година и е, тези изчисления са направени от партньорски организации. Партньорските организации са тези, които имат директна връзка с най-нуждаещите се и е, работят с тях. Така че макар да е ограничен като обем, обем само 3,8 милиона за 2020 300 милиона, до 300 милиона е стигнала помощта за тези години. Средносрочната оценка, която осъществихме, потвърждава ефективността, носимостта, добавената стойност на фонда. За следващия дългосрочен бюджет на Европейския съюз комисията предлага да се интегрира този фонд заедно с други инструменти в Европейския социален фонд Плюс. Това ще по помогне по-доброто комбиниране на материалната продоволствена подкрепа с различни други мерки за социално включване. Докладчика, докладчицата и докладчиците в Сянка подчертаха важността на съпъсващите мерки. Важно е да се знае, че в рамките на настоящия Европейски социален фонд и този, който започна още преди 10 години, социалното включване и компонента за социално включване винаги са били в посока на тези, които са нуждаещи се, тези, които са в неблагоприятно положение в нашето общество. И за това е важно да се разглежда фонда като допълнително средство, като допълнителен инструмент за приложението на различните дейности от типа на Европейския социален фонд в държавите членки. И това е нещо, което трябва да знаем, когато говорим за тези нужди. Сега, когато разглеждаме състава на различните видове помощ в фонда за най-нуждаещите се, можем да видим, че от тези 30 милиона души, жените са почти половината от а, броя. Децата са, продължават да са най-голямата група, 13% от всички получаващи а, помощ. Мигрантите и другите малцинства, около 11%. Хора между 65 и, а, и повече години, 9 до 5%, хора с увреждания 5% и 4% бездомни. Голяма част от крайните получатели можем да сравним с дейностите по Европейския социален фонд в държавите членки и ще видим, че има съответните мерки във всяка една от тези подгрупи. Все пак съпъсващите мерки са изключително важни, защото по този начин се предоставя продоволствена и материална помощ и по този начин не се решават всички проблеми, но можем по този начин да насочим и да идентифицираме евентуалните подходящи решения за хората, които а, са най-нуждаещи се и спазвайки тяхното достоинство и с уважение към тях. А сега Европейски социален фонд плюс. В него искаме да запазим максимално а, проста рамка за приложение за материална продоволствена помощ и, както каза колегата ви от а, Сметната палата, в а, почти всички държави членки имаме а, и, а, определени суми за възстановяване, което много упростява работата по фонда. В Европейския социален фонд също така се запазва упростеното докладване и в същото време дейностите, свързани с подкрепа на най-нуждаещите се, ще бъдат видими в Европейския социален фонд Плюс, тъй като те ясно се идентифицират в програмите на държавите членки. Молба малко по-бавно да говорите, страна на председателката. Също така е важно да се знае, че ние предлагаме минимално разпределение във фонда в рамки на оперативните програми. Това са 2% от ресурсите в споделеното управление. Също така, целта е на европейско равнище да се обхванат 4%, като остане по този начин подкрепата стабилна в сравнение с настоящия период. Комисията знае какви са всичките препоръки за следващия програмен период, за които има законодателни предложения. Знаем, че е, те все още са обект на преговори между с законодателите. Мисля, че Ангелика иска да зададе допълнителен въпрос. Да, позволете ми да добавя нещо. Бедността означава безисходица, тази помощ е важна. Тя ни обаче не може да гарантира обществена равнопоставеност, така че тук са необходими и други фактори да бъдат допълнени. Образование и предприемачество. Само по този начин ние можем да сме сигурни, че ще намерим устойчиво решение с бедността. Председателката. А, уважаема Илиана, добре дошла и от мене. А, извинявам се, че Закъснях малко, трябваше да се вади по телефона. Имате думата. Time, so to... Да, виждам, че почти не остана време, затова съвсем накратко преди всичко искам да благодаря на госпожа Грапини, докладчик, за отличното изказване, както и на докладчиците в Сянка. Аз съм съгласна с всичко, което казвате – Намаляването на бедността е основен елемент от стратегията до 2020 година и фонда допринася за постигането на тази цел, като изважда най-малко 20 милиона души от риска от бедност и социално изключване. Фондът обаче сам по себе си не може да реши проблема, както и вие посочихте. Той може само да допълва други политики и други мерки – в сравнение с общите средства, то е, то е минимален. Това са едва 3 милиарда и 800 милиона. Едва ли те могат да решат въпроса. Вярно, идеята е по-добра, отколкото в предишните програми, но това не е достатъчно само по себе си. Много важно беше е, казано е, да бъдат е, научени хората да ловят риба, да правят въдици. Това е начин те да бъдат овластени. Това е елемента социално включване. И сега конкретно по въпросите. Дали не е твърде късно да се внасят някакви промени с оглед на подобрението на дейността? Одитът беше насочен към начина на организация, а не сме правили оценка на изпълнението. Разбира се, след известно време ние ще направим и тази проверка и се надяваме, че заложеното ще бъде постигнато. Има най-разнообразни начини, по които държавите членки могат да използват програмата – е, е, може да се засили елемента социално включване, а що се отнася до слабостите и дали могат да бъдат отнесени към действащата нормативна уредба, още от самото начало е, се оказа, че е така малко двояко отношението към този фонд. Това е резултат от компромис, постигнат с държавите членки – и от друга страна е прилагане на един новаторски подход. Ние не сме направили констатация, че действащата правна рамка е слаба. Не. Това, което ние казваме е, че предстои да се види как ще се изпълнява. Това е съвсем накратко. Още веднъж ви благодаря за отличните изказвания и въпроси. Много ви благодаря. Искам да благодаря на докладчика, както и на докладчиците в сянка. Сега преминаваме към специален дократ номер 11 от 2019 година. Извинявам се, пропуснах колегата Грапини. Уренда, плек, плек аз е Да, наистина съвсем накратко. Благодаря. Изпълнена съм с радост днес, защото благосъстоянието на европейските граждани не зависи от политически пристрастия или от една или друга политическа група по-отделно. Всички тук говорим единодушно за това колко важно е да се изкорени бедността и да се гарантира равнопоставеност на единния пазар. Благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря на комисията, благодаря и на Сметната палата за ценния им принос. И Очаквам с нетърпение конкретните мерки. Както беше посочено, фондът сам по себе си не решава всички проблеми и е много важно да се види какви ще са съпътстващите мерки. А в моята родина и тук в парламента неуморно се боря за професионално обучение, за професионална квалификация, защото само по този начин гражданите могат да си помогнат и сами – много повече хора ще е, се изтръгнат от бедността, ако се е, създават работни места, а хората притежават необходимата квалификация да ги заемат. Тогава все пак ще остана е, едно мълцинство, което ще се нуждае от продоволствена помощ. И това не са само хора с увреждания. Казва се 5% от бенефициерите са хора с увреждания. Не, те са повече. И мисля, че точно към тях трябва да се насочим. А за останалите ни трябва професионална квалификация, повишаване на квалификацията и уменията на работното място. Само така ще помогнем на хората сами да си помогнат и да се отърват от бедността. Благодаря. Много ви благодаря госпожо Грапини. А сега преминаваме към шеста точка. Специален доклад 11. Илиана, отново имате думата. Ако може 7-8 минути просто да говорите, просто иначе много ще закъснеем. Да, благодаря, госпожо председател. Ще се опитам много да съкратя през, презентацията си, имайки предвид напредналото време. Та, темата е следната. Нормативна уредба на Европейския съюз допринася ли тя за модернизиране на управлението на въздушното движение, въпреки че финансирането до голяма степен не е било необходимо? Три са фазите разработване и а, управление. Първа, а, е, единно европейско небе обхвана двете фази определяне и развойна дейност. Днес това, което ще представя, е само третата фаза. 3,8 милиарда са заделени за периода 2005-2020, а за тази фаза специално 2,5 милиарда, както виждате на екраните. Става въпрос за европейска добавена стойност от тази програма, както ефективност и ефикасност при разходването на ресурсите. Първото, което виждаме, първото наблюдение. Въпреки action has brought a network perspective and has helped to mitigate the last mover advantage. Първото наблюдение е повече инвестиции да се предвидят в нови технологии. Естествено, че и в нормативната уредба се забелязват някои недостатъци, например в общия пилотен проект, който не беше готов за реализация да, поради а, проблеми, свързани с отделните участници. Второ, а, констатация е, че европейското финансиране е било абсолютно не, необходимо. Финансирането заделено за този проект е предвидено за основните участници, като 88%, 88% са предвидени за от наземния персонал беше констатирано, че няма нужда от ам, ам, европейско финансиране, тъй като а, финансирането идва от таксите и а, за ползване на летища и на въздушно пространство. Трета констатация слабости при изпълнение и разходване на европейското финансиране. Първо, констатация липса на адекватни приоритети в началните, е, началния етап. Второ, групирането или клъстерите не помогнаха за синхронизиране на проектите и на трето място риска от конфликта на интереси не е бил достатъчно смекчен. На четвърто, четвърта констатация виждаме, че фазата на реализация все още тече до 25-26 година, обаче се увеличават рисковете от просрочване на датите. Ние естествено наред с констатациите сме включили и препоръки. Първо да се подобри фокуса на общите проекти, да се подобри ефективността на общите проекти, да се преразгледа финансовата подкрепа за модернизирането на РВД. Сходна препоръка с предходната, именно наблюдение на пригодността. И това е всичко, за да имаме от мен по доклада, за да имаме време за въпроси и отговори. Председателката, много благодаря. Госпожа Иванова, сега докладчика има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Сметната палата и на госпожа Иванова за отлично свършената работа. Съвсем накратко, е, като е, анализираме е, документите, виждам, че наистина са много основателни констатациите тук. Мисля, че ще е справедливо за колегите да обясним какво правим. Е, въздушният транспорт е много важна част от европейската економика и дава жизнено важен принос за развитието на единия пазар. допринася много за създаването на работни места и за търговски обмен през 2016 година 5 милиарда пътници, които ползваха въздушния транспорт, 11 милиона полети, 3000 полета в Европа дневно. Мисля, че с тези числа може много добре да посочим какво е значението на въздушния транспорт и оттам какво е значението на е РВД, което се развива в рамките на проекта СЕСАР. На практика тук говорим за организацията на въздушния транспорт на всеки, на всеки етап, за да може да имаме е, единен поток на, на въздушното движение в Европа. Това е много важно. И в същото време се отчитат някои рискове за използваните средства от фондовете на Европейския съюз и по отношение на тези дейности, които не се финансират от там. 4 милиарда евро разпределени по един неравномерен начин сред различните стопански субекти. Много ви моля малко да забавите темпото, защото иначе проблемът е огромен. ползващите а, е, въздушното пространство а, е, са а, е, и бенефициери а, на обща а, програма, а, която се нарича пилотна обща а, програма. И тук имаме един, а, един риск а, от а, поставяне а, под опасност на инвестицията. Въпросът е, е, е как е, се управлява изпълнението на проекта СЕСАР и дали се постигат целите за единно европейско ниво. С участието на Европейския съюз и под ръководството на СЕСАР се е, финансират е, е, средства, с които се внася принос към развитието на единния пазар и постигането на целите на Съюза, за да се подобри системата на въздушното движение и неговото ръководство. С пилотния общ проект бенефициерите реализират проекти, които са необходими за единно управление на въздушното движение. Рискът за фондовете на Европейския съюз е свързан главно с бенефициерите, които могат да ползват ефекта на инерцията е, и да ползват средства от бюджета за мерки, в, в които се инвестират средства в дейности, които иначе не се финансират от фондовете на Европейския съюз. За бюджета на Европейския съюз тези инвестиции са в много големи размери и тези инвестиции могат да бъдат постигнати и без интервенция от страна на фонда. Това са е, предприятия, които са доказали е, своята позиция и опит е, на пазара. Работят от години, разполагат със средства. Абсолютно безполезни се оказват привлечените средства от бюджета на Европейския съюз. За подобряване на РВД и на управлението на въздушното пространство, е, предприятията трябва да е, прехвърлят е, предимствата на крайните бенефициери, на което ще означава, че инвестициите в управлението на въздушното пространство и на гражданското въздухоплаване се реализира и чрез събиране на такси за ползването на пространство, което отново показва, че тези инвестиции не са а, необходими. Още по-тежък е, а, тежко е обстоятелството, че независимо от това положение, крайните бенефициари получават, а, продължават да получават средства от а, фондовете. Не е, всички е, работят в е, синхрон и така се получава една разпокъсаност и неравномерност в дейността на бенефициерите. Когато се прави тази оценка, е необходимо да се види как се прилага този този проект трябва да се постави въпроса и за санкциите, които се налагат за неправомерно освояване на средствата. На национално равнище компетентните органи за управление на гражданското въздухоплаване не разполагат с необходимите ресурси и механизми. Когато се определят приоритетите, се предлагат големи проекти, които не винаги отговарят на определените в тази област приоритети на ниво Европейски съюз. Когато се оценява един проект, в заключение трябва да кажа, трябва да се види какъв е неговия принос – какво може да даде той за постигане на целите. И трябва да включва функционалност, която във всички случаи да бъде заложена като един критерий за подбора и одобряването на проекта. Конкретно за РВД можем да кажем, че това не е компонент, който непременно се нуждае от финансиране от бюджета на Европейския съюз. По такъв начин ми е, се струва, че се стига до едно разхищение на обществени средства и, и то по начин, който не допуска прозрачна проверка на освояването на публични средства – Бюджета на Европейския съюз трябва да се изпълнява така, че а, е, гражданите да са наясно и да и, и не е чудно, че към проекта СЕСАР гражданите е, имат отрицателно отношение. Благодаря на госпожа Иванова за добре свършената работа и за представения доклад. Благодаря. И така, сега към госпожа Грапини, докладчик в Сянка. Благодаря много, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика, който представи много подробно въпросите в този доклад. Искам, разбира се, да благодаря и на госпожа Иванова за ясната цел, реалистичното представяне на проблема в случая с Сезар, мисля, че комисията може да ни даде някои допълнителни отговори. Това е важен въпрос. Има реални последици за сигурността на въздухоплаването. Аз съм член и на комисията по транспорта и вчера точно това обсъждахме. Трябва наистина да видим какъв е начина да имаме общо управление на въздухоплавателното пространство. Няколко въпроса към комисията в посока на казаното от нашия докладчик. На първо място, защо финансовите ресурси, които идват от а, свързване на Европа, се използват заедно с правило, което позволява конфликт на интереси и се стига до това, че понякога някои конкретни бенефициери а, участват а, пряко или непряко в оценката на собствените си а, заявления. На второ място, крайните срокове. Какво знаете от комисията за приложението на препоръките от Сметната палата и какво предлагате? за да се компенсират рисковете от закъснение, които са идентифицирани от страна на Сметната палата. Благодаря на Сметната палата, но е, знам, че е, те дават частичен отговор, но искам да чуя от комисията как да подобрим ситуацията, която наистина не е блестяща. Аз също бих желала а, да се изкажем по отношение на Сметната палата бих искала да кажа, че това е един такъв специализиран доклад, където би трябвало да присъства и съответната специализирана комисия. Аз самата мога да задам специализиран въпрос, именно тъй като последните години доста се занимавах с а, а, цялата тази а, тема за въздухоплаването и гражданската авиация, така че съм съгласна с госпожа Грапини да, виждаме, че в много отношения програмата е доста успешна, но от доклада на Сметната палатка, а, палата, извинете, а, виждам, че националните позиции понякога са доста разнобойни, което доста ме обърка. Да, разбира се, РВД-тата в съответните държави членки са много горди, са много силни на национално ниво и трудно биха се отказали от правомощията си, например как ще постигнат тези економии от въглеродни емисии 15-20%, ако а, искаме да създадем единно европейско небе. Тоест, а, всяко летище, ако всяко летище си избере собствената техника, техника, която не е оперативно съвместима с останалите, то трябва да започнем всичко от самото начало виждаме, че изоставаме по такива аспекти, не само от професионална гледна точка. Тоест, не, въпросът е дали едно летище може да си закупи а, техническото оборудване. Сигурност може да си, да си го закупи. Ако ние искаме единно небе, а то, да, всичко трябва да бъде свързано помежду си. Не може просто да се купува някаква техника, която да не е оперативно съвместима с останалите. Тоест, тези аспекти, за съжаление, са доста накратко застъпени в специализирания доклад. Специализираните въпроси също така не са задълбочено представени. Националните РВД-та не поглеждат по-далеч от собствената си чиния. Тоест, явно европейското общо небе малко трудно ще бъде създадено. Защото явно то се оказа в конкуренция спрямо националните РВД-та. аз казах, че и още време ще отделя специално на този доклад по-задълбочено да го разгледам, но аз също така имам доста опасения по въпросите, които споменах. Колегата Марин, Маринеско не може, е възпрепятстван да присъства, затова се изказвам от негови име. Знаете, че той е нашият специалист тук. Да, дори в началото да е имало проблеми с а, държавите, да, не ги отричам. А, проблемите а, не са в комисията, проблемите са именно в съпротивата на държавите членки. Сега ще чуем комисията, разбира се, ако може да ни кажете вашата позиция. И след това отново ще дам думата на Сметната палата. Капя Весини е стал. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, уважаеми господин докладчик, благодаря ви за дискусията днес. На първо място ще похваля Сметната палата за тяхната работа, за доклада, както вече беше споменато. Става въпрос за много важен проект от европейски интерес. Докладът на Сметната палата, ако разгледаме всички констатации и подробни анализ, осъществен от Сметната палата, може да се приеме от комисията и действително комисията прие всички препоръки, направени от Сметната палата и аз ще се опитам да подчертая максимално как точно ще приложим тези препоръки. Комисията отблизо следи работата на пилотния проект и управляващия проекта. Това се осъществява с най-различни заседания, технически аудити и проверки на място. Но сме в голяма степен наясно, е че в този, това развитие на пилотния проект е много важно да се проследят всички тези аспекти. В този смисъл препоръките са съвсем на време от Сметната палата. Също така сме наясно, че Подобен пионерски подход с пилотен проект може да е обект на редица а, проблеми или недостатъци, които нямаше как да предвидим на времето, когато сме подготвяли а, регламента. За това и в регламента има а, разпоредба за преглед и сега е време за преразглеждане това законодателство, за да можем да поправим необходимото и да преодолеем а, недостатъците. С, а, заедно с, с съвместното сместното предприятие по а, Сезар а, и с комисията предлагаме да се преразгледа проекта в следващата година и що се отнася до крайния срок, вече мога да ви информирам, че съвсем скоро предстои това. А, всъщност, повечето недостатъци които са обхванати от Сметната палата, ще бъдат обхванати от прегледа и се преразглежда също така регламента. Някои от елементите са включени и в договорните разпоредби, които ние подготвяме с управляващия проекта. Полуките ще се отразят върху приоритетите за това как да инвестираме от тук нататък в този проект и всичко това ще доведе до приключване на пилотната фаза и въвеждането на общия проектен етап 1 и с нов анализ на разходите ползите. В отговор на госпожа Ар Грапини, изключително внимаваме а, за темата за конфликт на интереси. И въпреки, че нямаме доклад или информация за съществуващи каквито и да било конфликти на интереси в момента, но имаше такъв риск в процеса. Затова и се обърнахме към управителя на проекта, за да преразгледа всичко това, да ни информира, да стане по-прозрачен проекта, що се отнася до бъдещите, предстоящите покани за предложение и това е, вече се прави. Що се отнася до абсолютната необходимост да се концентрираме върху необходимите процеси и ви моля за още една минута, защото това е много важно. А, наистина подкрепяме целите на Сметната палата да се разходват изключително съобразно средствата и считаме, че инвестициите направени до момента, са изключително необходими, но трябва да се направи необходимото, за да се адаптираме по-добре към приоритетите, да сме по-концентрирани върху тях. Финансирането ще продължи. И да видим какви са формите за допълнителна мотивация или въздържане от някакъв вид участие, за да може да се включи всичко това в следващия етап на проекта. И тъй като настоявам на факта, че средствата трябва да са по-добре концентрирани, тук говоря за координация, синхронизация и целта за оперативната съвместимост, която вие споменахте. Знам, че беше много кратко времето за изказване, но все пак последно по-нататъчните дискусии по тази рамка е много важно Европейския парламент а, да ни подкрепи, защото а, дискусията ще бъде трудна и с държавите членки в тази област. Благодаря. Проблемите с държавите членки в тази сфера са ми много добре известни. Ние също разговаряме с тях. Думата има отново Сметната палата. Благодаря, госпожо председател, за вашите коментари. Uh, indeed, uh, the... Основният проблем наистина е фрагментацията на системата uh, РВД наистина нужно е по-добре да се регламентира, но остават и въпросите за добро управление, така както беше споменато от докладчика в Сянка. Настоящия механизъм за финансиране изисква от някои от бенефициерите да се включват в разглеждането и подбор на собствените си а, заявления за проекти. Това е потенциалния конфликт на интереси, който не е преодолян в достатъчна степен. Това е нещо, което ние подчертаваме и това е причината, поради която ние препоръчваме да се а, подчертае а, концентрацията върху общи проблеми, общи проекти, тяхната ефективност и финансовата подкрепа за РВД, като се осигури и нужно ние мониторинг и проследяване на изпълнението. От техническите аспекти, госпожо председател, отговорът ми е, че действително има няколко примера в доклада. Ако разгледате, да речем, липсата на готовност, примера, оперативната съвместимост, страница 19 в доклада с някои конкретни технически примери, но винаги е предизвикателство да се намери равновесието между ресурсите и обхвата на одита. И не винаги успяваме всички технически аспекти да обхванем, но сме се постарали максимално. Важното, което трябва да почетаем е, че целта на нашия анализ, най-важният проблем, който се преодолява тук е фрагментацията на а, въздушното пространство. И това са разпоредби, които имат въздействие върху капацитета на мрежата, ефикасността на полетите и Сезар е технологическия отговор на този проблем и сме се опитали именно това да обхванем в анализа, заключенията и препоръките на нашия доклад. Благодаря много. Много ви благодаря. Благодаря на всички. Благодаря на Сметната палата. Знам, че вашата задача не е никак не е лесна, особено по Сезар, особено когато държавите членки явно не са толкова готови за кооперация, за сътрудничество, въпреки важността на този проект. Така че наистина благодарим ви. Обръщам се към докладчика. Имате ли коментари или можем да приключим, да преминем по-нататък? Вие сте доволен. Благодаря ви. Благодаря на всички, които се включиха в този дебат. Сега ам, закривам официалната част на заседанието и преминаваме към среща на координаторите. Благодаря ви.